morning. Good morning. Добро утро, скъпи приятели, уважаеми колеги, дами и господа. Моля да заемете местата си, да, за да можем да започнем заседанието, защото имаме натоварен дневен ред. И освен това ще гласуваме в 11. Това означава, че трябва да започнем и да внимаваме с времето. Първо, приемане на дневния ред. Има някои промени в дневния ред. Точка четвърта. Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото с докладче господа Мак Интайр. Ще бъде отложена тази точка за следващото заседание. Пета и 12 точка бяха разменени. Европейска статистика за защитеността от престъпления на Кирхов ще започне в 9, е, в 9.25, а представянето на директора на Frontex Лайтинен ще бъде от 11.20. Освен това ще има отложени гласувания по доклада на Зданока за многогодишната рамка за Европейската агенция за правата, основните права, както и проекто доклада за положението с основните права в Европейския съюз за 2012-2011 с докладчик госпожа Бенова и господин Коелю за преминаване към Шенгенската информационна система второ поколение. Ако нямате възражения срещу тези предложения за промени, считаме измененията в дневния ред за прияти. Приветстваме господин, господин Сасоли, който е заместник член на нашата комисия на мястото на госпожа Катерина Недевалова. Господин Мариан Жан Маринеско ще бъде докладчик по споразумението между Европейския съюз и Молдова по улесняване на визовия режим. Господин Клод Мораес е докладчик по доклада за споразумение между Европейския съюз и Украина за улесняване на визовия режим. И аз самия съм докладчик по доклада за борбата срещу измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза. Господин Петро Лухан беше избран за докладчик по становище по темата основни информационни документи за инвестиционни продукти. Ако нямате възражения по протоколите от предишните ни заседания, считаме, че са прияти. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, като имаме предвид, че четвърта точка беше отложена за по-късно. Затова преминаваме към европейска статистика за защитеността от престъпления с докладчик господин Киркхоп. Той ще бъде представляван от господин Ашвард. Ние ще разгледаме проекто доклада, изготвен от господин Кирхоп по предложение, което беше разисквано с докладчиците в сянка в комисията. Бяха поставени въпроси с методологията и разходите, свързани с това предложение. Сега очакваме да чуем представенето на господин Ашкрофт от името на господин Киркхоп. След това ще дадем думата за изказвания. Благодаря, господин председател. За жалост, господин Киркоп не може да присъства моят колега господин Макентайр щеше да прочете докладът вместо него. Обаче тя а, си изчупи крака и затова не може да дойде да го представи. Аз просто ще трябва да прочета краткото изявление от нейно име. Цитирам от доклада, където се казва, че той приветства възможността за обмен на мнение преди гласуването в комисия, да може да изрази своето становище като докладчик, да чуе становищата на докладчиците в сянка и да представи обяснителното изявление, което призовава за отхвърляне на предложението. След интензивни разговори с другите докладчици и с среща с комисията Евростат, след срещи с Евростат и другите докладчици в Сянка, стана ясно, че като законодатели ние не виждаме достатъчна добавена стойност в това предложение. Стокхолмската програма заявява, и тук цитирам, адекватни, надежни и сравними статистически данни са необходима предпоставка – за взимане на решения, за действие и прилагане на решенията за ефективността на тази действия. Край на цитата. Съгласен съм, че статистиката наистина е добра основа за бъдещи целенасочени законодателни стъпки и за да може да се вземат предвид различните обстоятелства в предотвратяването и преследването на престъпленията в страните членки. Обаче, при бюджет от 12 милиона евро, а докладчикът заявява, че той е убеден в добавената стойност на статистическото, статистическото изследване, остава основният въпрос относно методологията на изследването. Защото подобни изследвания са твърде субективна основа, за да могат да имат добавена стоеност и статистическият страх от престъпленията може лесно да се тълкува погрешно. Въпросите, за които става дума, субективността и емоционалността, поставят под въпрос истинността на отговорите на зададените въпроси, независимо от това как са формулирани въпросите. И всичко това привнася допълнителни проблеми. Например, въпросите, е за, свързани с проблемите с наркотиците или пък собствеността на оръжие, страха от тероризма. В тези въпроси е много трудно да видим какво получаваме относно виждането на гражданите, чувствата на гражданите относно престъпленията и как можем а, това да повлияе върху предотвратяването и съденето на престъпленията. Това е едно скъпо, скъпо допитване а, и според нас а, безотговорно. Докладчикът подчертава, че цени работата на Евростат и ценната роля на статистиката. Изобщо. Но той предлага комисията да отхвърли предложението, което се внася. В областта на трансграничната престъпност липсват достатъчни статистически данни в областта на а, наркотиците, контрабандата, тероризма и така нататък. Затова той предлага да се призове комисията да направи альтернативно предложение а, на по-солидна основа, за което може да сме сигурни, че то ще има добавена стойност и економически ще бъде по-изгодно. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже по този въпрос? Да, господин Бадьонг, имате думата. Благодаря, господин председател. Голяма благодарност на докладчика господин Къркоп. Трябва да кажа, че доста е, смело е, е това, което се предлага, да се отхвърли предложението на комисията, но е съвсем уместно в този случай. Е, знам натиска, на който докладчика е подложен. Имаше дори писмо от Агенцията за основните права е, във връзка с нашите възражения. Е, казва се, че тази статистика е ценна сама по себе си, разбира се. Но а, нашите доводи а, бяха в три насоки – и аз се присъединявам към възгледите на докладчика. Първият въпрос е необходима ли ни е подобна статистика, необходими ли са ни подобни данни. Какъв е, ма, доколко приоритетни са те в сравнение, примерно, с трансграничната престъпност, която има за нас не по-малко значение от националната престъпност, а също така и в контекста на сътрудничеството между страните членки е необходимо да обменяме данни относно престъпността в национален план, но втори въпрос, който възниква е, необходимо ли комисията да регулира в големи подробности точно какви въпроси трябва да се задават при подобни допитвания? Или можем да разчитаме на националните статистически служби да формулират въпросите? И трябва да кажа, че Трябваше да се допитаме до националните служби, да видим защо те не биха могли да формулират подобни въпросници. ако те могат да го направят, е, и те, ако имат е, макростатистики от този вид, тогава можем да разговаряме с националните статистически служби и е, да обсъдим качеството на тези статистически данни, как е организирана работата. Те имат немалък опит. И след това стигаме до въпросът за ефективността на механизмът. Да се стремим да избегнем всякакво дублиране и да въвеждаме интелигентна, умна методология. Много пъти сме правили нещо подобно. Няма да е смешно, ако го повторя, което съм го казвал и друг път, още един път. Смешно е да питаме какво човек чувства по един и друг въпрос или дали има оръжие. Това не могат да бъдат обективни данни, след като се основават на субективни отговори. Няма никакво съмнение, че работата не е добре подготвена от комисията и напълно споделям становището на господин Кирхоп, че комисията трябва да си вземе обратно предложението, защото ние не можем да го приемем. Просто комисията трябва да приеме, че работата не е свършена добре и трябва наново да си направи домашното. Госпожа Зданока. Благодаря, господин председател. Аз също съм заместник на докладчика ни в Сянка, Луначек. И ще представя позицията на партията на зелените. Ние също сме много предпазливи, когато става дума за толкова скъпо струващи предложения, като се има предвид сегашното економическо положение. Трябва да се докаже, че има добавена стойност, за да дадем своята подкрепа. Трудно е да се съпоставят статистически данни за престъпленията, освен ако нямаме хармонизирано наказателно право. Дали комисията също е верният орган, който да координира статистическата информация? Може би Агенцията за основните права е по-подходяща. И на последно място, но не е по значение – трябва да видим какви са изразените безпокойства от EDPS. По предложението на господин Кирков за отхвърляне. Ние имаме една резерва. Ние не сме против тази идея по принцип, но предложението трябва да не струва толкова скъпо и да бъде по-коректно. Това е всичко. Благодаря, госпожа Зданока. Господин Зилстреер. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с доклада на господин Киркоп. Какъв е интересът на комисията да събира тези данни? В Полша проучване на полицията показва, че е, има спад в е, е, престъпността в Польша, защото тези престъпления сега се извършват в други държави. И всъщност оказва се, че Польша изнася престъпност. Това е тъжно, но е, такава е констатацията. Въпросът се разглежда и в комисията, и в съвета. Става дума за трансграничната престъпност. Трябва да се видят какви са данните, събрани от Евростат. Те се отнасят за 2008 година, т.е. те не са актуални. Разглежда се развитието на престъпността от 2008 до 2008, но не се обсъжда трансграничната престъпност. Въпросът отива по-далече и съветът няма никаква представа за това, което е подготвено от Евростат. Освен това няма никакво слушване в настояванията на Европейския парламент. Необходимо е да има съпоставимост на данните. Освен това, тези данни са остаряли. Те ни предоставят а, актуална информация за състоянието с а, престъпността. Ние искаме Европа да е по-сигурна, но тези данни имат малка добавена стойност, за да се постигне тази цел. Аз подкрепям докладчика. Считам, че комисията трябва да гледа много сериозно на това досие и да бъде много по-реалистична. Има още трима желащи да се изкажат. Господин Бусотил, имате думата. Сега ли искате да се изкажете? Да, благодаря. Аз току-що пристигнах, но искам да взема отношение от страна на НЕП, защото всъщност не сме достатъчно убедени в необходимостта от такова едно предложение. За момента не мога да направя по-задълбочени коментари, тъй като току-що пристигам и се включвам в дебата, но го казвам. Благодаря. Благодаря. Председателят, господин Ашуарт, искате ли да... Право на дуплика? Да, благодаря. Не бих могъл, защото това е господин Кирк Хорбс и неговият доклад със сигурност той ще вземе отношение. Благодаря така или иначе на колегите за изразените становища. Благодаря. Казва председателя, виждам, че комисията прави знак за желание да се изкаже. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател, за възможността да вземем отношение и да се опитаме да обясним да отговорим на някои от критиките. Аз съм Едуардо Барредо и отговарям за връзките с Евростат. Мисля, че няма нужда да ви убеждаме в необходимостта от събирането на данни и ползата от тях в нашата работа. Миналата седмица, например, присъствахме на приемането на нов закон, благодарение на който правата на жертвите на територията на Евросъюза ще бъдат по-крепко защитавани. Какво знаем обаче за тези уязвими групи от населението, които искаме да подкрепим? Колко такива жертви на престъпления има днес на територията на Съюза, къде са концентрирани, намалял, намалял ли е тяхният брой или се увеличил в последно време и така нататък. За да измерим това население, разполагаме ли са съответните механизми или не хората? подават ли жалби в полицейските управления за престъпления или не, къде това е по-често случващо се явление, в кои държави и в кои не. Това са въпросите, които вълнуват всички, които се занимават с това, уважаемите госпожа евродепутати включително, и не винаги имаме статистически отговор на тези въпроси. Това ни занимава в момента и е продължение на много от вече предприятите законодателни пакети, Стокхолмския, Хакския и така нататък. Смятам, че няма нужда да убеждавам никого допълнително в ползата от европейски Европейската статистическа програма, като се изразява сътрудничество между Евростат и националните статистически институти. Може би те не са съвършени статистически организации, но дават данни, с които можем да оперираме. И така, техническите аспекти на проучването са съгласно насоките на ООН, публикувани през 2010 година. Моделът бе тестван в няколко пилотни проекта от 2008 до 2010 година в 16 държави членки. Финансирането бе европейско. И така всъщност се получи първият вариант на текста, с който работим. Проучването получи дори през 2012 година Стокхолмската награда за борба с престъпността поради задълбочеността и качеството си. И след публикуване на резултатите на това проучване се създадох специални групи, работни групи, които работят по секциите на доклада черпим опит от страни като Австралия, Канада, Средните щати и други. Целта на това законодателство освен това предизвиква голям интерес и повдига въпроси. Регламентът вече е обсъждан в съвета и има 7 измене, предложения за изменения когато няма единно становище, както обикновено се излиза с компромисно предложение. И, и в момента сме изненадани от това, че тук в парламентарната комисия Либе не се получава същото. За по-голямата част от държавите членки това проучване би било единствения начин да получат надежна и достоверна статистическа информация, която освен това да бъде съпоставима между държавите членки и техните натрупани до момента регистри с административна информация. Освен това, принципа на конфиденциалността е включен тъй като се предвиждат санкции за случаите на нарушаване на статистическата поверителност. За, накратко, по повод на критиките, които чух по адрес на доклада, инструментът, който се предлага, казват някой, не е достатъчно последователен но неговото предложение след това ще бъде доизпипано с оглед хармонизиране между държавите членки. Знаем, че някъде в някой от тях има практика в тази област и следователно текста трябва да бъде достатъчно гъвкав и отворен, за да може да се нагоди към различните типове действителност. Освен това, трябва да се вземе предвид и факта дали този, който подава информацията е бил специално запитан за нея или тя идва спонтанно от него. Това е важно за работата на тези, които след това ще взимат решения. По отношение на проучването, препоръчително е да се гледа на него холистично. Разбира се, има някои величини, които са променливи, други, които са важни, основополагащи, трети с пояснителен допълващ характер. Случайният принцип е централен, централно понятие в статистиката. Статистиката принципно трябва да бъде на случайен принцип. Освен това, анонимността на анкетираните също се гарантира и данните се събират чрез въпросници, кои, раздавани въпросници. Имайте предвид, ако обичате, че статистиките свързани с Европа 2020 и нейните индикатори като бедност, е, социална, социални различия в обществото, безработица и така нататък са са изработени съответно, съответно изпазвайки съответните показатели, които се използват за такива проучвания. Това е обичайната практика и това не е нещо изключително, което в момента прилагаме. Нека да спомена сега нещо и за цената, на, за себестойността на това упражнение – с помощта на, на колегите от националните статистически институти, стигнахме до извода, че трябва да стигнем до минимум задължителни стандарти. Обсъдихме вътрешно и стигнахме до извода, че тези 12 милиона биха били достатъчно. Това е средната стойност за такива операции. Имаме съответни изчисления, фактури и така нататък, с които можем да подплатим твърдението си. Нещо друго, което е не по-малко стряскащо, е, че стратегическите, че статистическите методологични инструменти не винаги дават информация, която се иска от националните статистически институти. Не винаги информацията за жертвите е на първо място сред техните приоритети и за това в момента се опитваме да разберем кои биха били приоритетните показатели. Мисля, например, за домашното насилие. Това проучване със сигурност ще ни даде възможност да работим по-нататък по процеса, който лансирахме с Стокхолмския и Хакския програмен пакет. Благодаря за това, че ми изслушахте. Аз съм на ваше разположение за последващи контакти. Благодаря. Благодаря на комисията за тяхният принос в това разискване. Сега, господин Бусатил, ви искате ли думата? Съвсем накратко, господин председател. Жалко е, че толкова малко колеги депутати са тук тази сутрин, защото важно е решението, което трябва да вземем, като отхвърлим внесеният от комисията документ. Внимателно слушах е, емоционалният апел на комисията, но мисля, че ние трябва да подкрепим докладчика защото не виждам причина да успорваме неговите предложения и неговите заключения. Обаче, ако комисията успее да убеди докладчикът да се съгласи с някакъв компромис по този въпрос, тогава ние ще можем да се присъединим към неговото решение. Тоест, готови сме да подкрепим докладчикът, ако той иска в разговори с комисията да намери да намери някакво компромисно решение. Както казах, разполагаме с още няколко минути, тъй като чакаме госпожа Певел, която а, ще докладва последващата точка от нашия дневен ред. Господин Деянг или госпожа Ашфорд, ако искате да кажете нещо в заключение бихте ли се включили в този дебат? Господин Деянг. Благодаря, господин председател. Аз съм малко загрижен а, от това, което току-що чухме от господин Босатил. Защото всичко това не е безплатно. И е, не мисля, че трябва да, да, да прахосваме повече време да се опитаме да усъвършенстваме предложението на комисията. Работа на комисията е да направи добро предложение, а това предложение не е достатъчно добро. Мисля, че не е необходимо да пристъпваме към още един кръг от безполезни консултации. Ако комисията настоява, че подобно проучване е необходимо и, и ако има разлика а такава наистина има, между трансграничната престъпност и националната престъпност, а ние доста време сме отделили да обсъждаме този въпрос. А престъпността в рамките на отделните държави е обект на изследване на техните статистически органи. Не е, съвсем не е ясно, че не са необходими обобщи, обобщени данни и особено когато не знаем какъв е смисълът на тази статистика. Наред с това, дори обясняването на методологията а, затруднява разбирането. Наистина, може би в някои страни членки има трудности, но според мен ние трябва да се свържем с тези органи в, на страните членки, за да видим как могат те да свършат работата по-добре. Но не е в никакъв случай е ефективно ние да се заемаме с микроуправление, на управление на микрониво, това, което се предлага в този документ. Трябва да кажа, че голямо, с голямо съмнение се отнасям към високо квалифицираните специалисти по въпроса на статистика, които твърдите, че са участвали в тази работа. Ако това е резултат от тяхната работа, много съм изненадан, защото дори един неспециалист може лесно да види пропуските в този документ. Оправете си документа, след това ще разговаряме наново. Ehm, Благодаря, е, господин е, председател. Очевидно, тук става дума за едно критично отношение към работата на комисията. Комисията не приема критиката. Става дума за едно проучване, което трябва да бъде качествено. Това не е количествено единствено проучване. Много важно е качеството на Необходимо, разбира се, да се вземат различията между страните членки. Не навсякъде е лесно да се сравняват данните. трябва да кажа, че ние в ЕНП не, сме, не бихме подкрепили едно ново предложение. И сега, накрая, представителите на кипърското председателство. От, името на Кипър, на председателството, искам да кажа, че предложеният регламент върху статистиката за защитността от престъпления беше обсъден въпроса по време на полското председателство през юли 2011 година. Резултатите от тази дискусия бяха следните. На 22 декември 2011 полското председателство предложи, направи компромисно предложение. Както каза и представителя на комисията, съветът направи, внесе изменения за подобряване на предложението. Някои страни членки изразиха своите резерви спрямо предложението. И трябва да кажа, че предложението не бе обсъждано на политическо равнище, а само на ниво експерти. Кипърското председателство ще изчака окончателния доклад на комисията Либе, за да реши как да процедира по-нататък с този въпрос. Благодаря, господин председател. От името на докладчика, господин Киркоп, искам да благодаря на всички колеги за техния принос и в частност е, искам да кажа, че ще предам посланията, които отправихте е, на е, докладчика, преди да преминем към по-нататъчно обсъждане на темата. Въпросът опира до това да се изразходват средствата по най-добрият начин. Ние трябва да гарантираме както качеството, така и добавената стойност в всяко действие, което предприемаме. И основният въпрос тук е дали има достатъчна добавена стойност, дали им ще получим повече информация от тази, с която разполагаме сега чрез националната статистика. Аз ще предам казаното тук на господин Киркоп след неговото завръщане. Благодаря, господин Ашвард. Искам да благодаря на господин Киркоп за свършната работа. Виждаме как се развива ситуацията. Трябва да преминем към следващата точка. Казах, че трябва да внимаваме с разпределението на времето, защото имаме много точки от дневния ред. Госпожа Вебер е докладчик по доклада, който следва. Тя е на път. Искам да ви помоля да останете по местата си. Ще направим кратка пауза. Тя ще бъде тук във всеки момент. yes, yes, yes, yes. 16. Yes. Yes, excuse me. I, I forgot to... Uh... Извинете. Пропуснах да кажа, че крайният срок за изменения за доклада на Кирхоп е 16 октомври, след 5 дни, в, до 5 часа след обета. Това е крайният срок за представяне на предложения за изменения. Моля да имате това предвид. Hello, thank you. Mrs. Weber, be welcome. We, we... Госпожо Вебер, добре дошла. Ние предупредихме колегите, че ще сте тук всяк един момент, е, така че продължаваме с шеста точка от дневния ред е, Харта на Европейския съюз Норми за свободата на медиите. Госпожа Вебер, има един проблем – беше определено началото за 10 часа. И представители на Центъра за свобода на медиите трябваше да бъдат тук, за да представят своето проучване, но те все още не са пристигнали. Тогава какво предлагате? Да ги изчакаме? Освен това, аз не виждам и докладчиците в сянка. Да, има заместници. Добре. Госпожо Вебер, имате много докладчици в сянка. Надявам се да разбирате какво е положението. и как се променя ситуацията. Налагат се някои промени в дневния ни ред за днес. Добре, значи и те са тук. Ние а, трябваше да извършим промяна в дневния ред, защото госпожа Макентайр а, си чупи кръка и това ни накара да променим целият дневен ред, също времено, като а, отчитаме факта, че трябва да гласуваме от 11 часа. Госпожа Вебер, искам да а, изразя съжаление за случилото се с госпожа Макентайр. Затова всички трябва да са тук на време. Вместо да се пришпорват нещата, защото някой има друга работа, да хваща самолет или прочие, като има предвид подобен натиск, ние трябва да се опитаме да наваксаме с времето. Господин Шоер е тук, той е от а, Европейския институт по медийно право, господин Шоер. Това, тез... той е представител на Института по европейско медийно право. Госпожа Вебер е тук, докладчиците в Сянка са тук. Затова можем да преминем към разглеждането на проекто доклада за определене на норми за свободата на медиите в Европейския съюз. Приветстваме господин Шоер с добре дошъл като представител на е, Института по европейско медийно право. Той ще представи констатациите от изслушване, кое, е, от е, изследване, свързано с правата на гражданите за информация, правови и политически аспекти в Европейския съюз и държавите членки. След това ще дадем думата на госпожа Вебер, за да можем да разгледаме доклада. Господин Шор, благодаря, господин председател, благодаря ви за поканата. Добре дошли на докладчика, на заместниците. Казаха, че трябва да говоря на родния ми език, немски, и искам да премина към немски език сега. werde Ihnen heute Vormittag eine kurze Übersicht geben können über тази сутрин ще ви представя накратко резултатите от проучването, което се отнася до състоянието на медиите в държавите членки и правата на гражданите да получават информация. Това, с което разполагате, е съдържанието на проучването. Аз накратко ще се спра на трите а, варианта, в които а, съществува доклада и може да се намери на вебсайта на комисията. 710 страници и е пълният вариант. Има също и резюме, в което а, са отразени основните констатации. Освен това, има още един вариант, който включва докладите по отделни а, държави, а, изготвени от кореспондентите ни а, в държавите членки. Като се има предвид, че не разполагаме с много време, ще се огранича до основните констатации. Ако искате да видите какво е положението в отделните държави, може да се запознаете с подробностите които са включени в съответните доклади. Първо, какъв метод беше избран? Ние започнахме с разглеждането на новите развития на ситуацията с медиите в Европейския съюз от 2004 година насам, когато беше изготвено първото проучване по този въпрос. На тази основа изготвихме въпросник, който беше изпратен до националните експерти в държавите членки и това послужи за изготвянето на националните доклади. Проекто националните доклади бяха подробно обсъдени с участието на експертите и също поискахме там, където се налагаше, допълнителна информация или пояснения, както и препоръки от страна на националните експерти за това как може да се подобри състоянието на нещата в съответната страна. Впоследствие ние направихме и сравнителен анализ – Това послужи за е, изготвянето на европейски съпоставителни критерии. Разгледаха се различните закони, както в рамките на съвета на Европа, така и на държавите членки, за да бъдат определени критериите бяха разгледани също и законите в държавите членки. Бяха изготвени препоръки за следващите стъпки, които да бъдат следвани. Сега накратко за ситуацията в държавите членки. Що се отнася до конституциите им, във всички конституции държавите членки са записали като основно право правото на информация. Но това не се прилага по еднакъв начин във всички държави членки. Когато поставим въпроса как се стига, стига информацията до пазара, можем да видим разлика до достъпа до електронните медии от една страна и достъпа до печатни издания в някои държави членки. В други държави членки се извършва контрол върху концентрацията на медии и това се прави от държавата, но а, ситуацията не е еднаква във всички държави членки. Дори в тези а, случаи, където законът предвижда нещо подобно, не винаги е, съществуват достатъчно разпоредби, свързани с прозрачността на собствеността и обхвата. Това, което е, е важно, що се отнася до правната рамка за публичните електронни медии, по какъв начин се гарантира тяхната независимост, по какъв начин се финансират и дали това финансиране е достатъчно, за да гарантира тяхната независимост. Задачите на публичните електронни медии, достатъчния надзор, за да се гарантира, че те изпълняват задачите си и че има свобода при изготвянето на програмното съдържание. Има разлика между държавите. В редица държави членки имаше а, информация, свързана а, с правната а, рамка а, за надзорните органи, която се оказва недостатъчна и се нуждае от подобрение, а, що се отнася до независимостта. Задачата на медиите, разбира се, зависи доколко успешни са те, за да следят внимателно това, което се случва. Има доста слабости в редица държави, не непременно свързани с законодателството, а по-скоро в прилагането му от страна на властите или пък а, а, практиката на съда. Това, което не беше ясно в редица от случаите, в каква степен свободата на журналистите е гарантирана, особено, що се отнася до а, интернет а, а, дейността им. И има известна несигурност в това отношение. Държавите членки от Европейския съюз много рядко използват инструменти, които са свързани, например, с изготвянето на информации за етническите мълцинства или за културата. Рядко се засягат въпроси, свързани с ценностите в обществото. В редица държави членки има регулаторни инициативи, особено в печатните медии. И има доста критики в много от държавите членки. Съществуващите кодекси на поведение са недостатъчни и основните участници не спазват разпоредбите на тези кодекси. Гражданите могат да бъдат информирани за медиите. Медиите са в състояние да разпространяват информация. Може да има някои пречки с разпространението на информация. Може да има някои трудности в стимулирането на развитието на медиите, независимо дали става дума за електронни или за печатни медии. Въпреки правната уредба в Европейския съюз има някои трудности с достъпа. Има и трудности с достъпа до частоти, до различни програмни платформи. В някои държави има проблеми с печатните медии, що се отнася до тяхното разпространение. Има някои редки случаи, където има традиционно законодателство по въпроса. Също надзора понякога се базира на конкуренцията, но това се прави не екс-анте, а екс-пост, което създава трудности. Основният както за гражданите, за да бъдат информирани, да имат достъп, да имат достъп до информация и от държавните органи. Често и не във всички страни има достатъчно законодателство в това отношение. Има държави, които са в процес на приемането на такива закони или прилагането на съществуващите. Важно е гражданите да могат да получават информация от медиите. Те се нуждаят от прозрачност за собствеността на медиите. Те трябва да знаят кои са истинските собственици. И тук има доста трудности. Що се отнася до а, публичното разпръскване, и какво може да направи то за обществото, ние разгледахме какви са задълженията на обществените медии за радиоразпръскване. Картината е много разнородна. Що се отнася до получаването на информация от гражданите за медиите, може би поради финансови трудности, Редица държави осигуряват помощ на унези, които имат ниски доходи, за да имат достъп до медиите. И друг последен въпрос, който разгледахме, се отнасяше до това в каква степен гражданите могат да участват в създаването на медийно съдържание, дали могат да изразяват критики за програми, които вече са разпространени, могат ли да изразят а, своето а, желание за това какво да включва медийното съдържание в бъдеще. Съществуват а, малко наброй а, системи, които дават възможност на гражданите или, или техни представители да имат някакво участие а, изобщо в медиите. Освен това, бяхме помолили да разгледаме какво е състоянието на медийния пазар – едва ли ще бъдете изненадани, а, че не можем да направим някакви категорични изявления. Само мога да кажа, има огромни разлики между отделните държави членки. Това е свързано с економическото им състояние а, или пък а, от някои културни особености участниците на, на пазара, дали в а, публичните медии или в а, а, радиоразпръскването. Що се отнася до броя на, на тези медии, няма някакво общо а, правило, а, независимо дали става дума за плуралистична система или не, и дали гражданите получават по-добро обслужване от повече оператори или от по-малко наброй, но които са достатъчно заможни, за да могат да правят инвестиции. Що се отнася до, до финансирането, тук има а, трудности в сравнение с а, а, търговските а, медии което създава трудности, свързани с политическото влияние върху тях. Има някои подобрения в законодателството е, и неговото прилагане, както и инициативи, които идват от самите медии, целящи да насърчат мирно съвместно съществуване между различни етнически групи. Необходимо обаче да има повече последователност в националните медийни закони, съгласно член 7 от Европейската конвенция за защита правата на човека. Особено важно в редица от националните доклади е въпросът за медийната концентрация и липсата на прозрачност, що се отнася до действителната собственост върху медиите. Сега искам да се спре на основните констатации, които са свързани с европейското законодателство относно медиите и свободата на информация. Член 11 от Европейската харта за основните права е от особено важен, както и Конвенцията по правата на човека и основните разпоредби на законите, свързани с конкуренцията и някои основни а, разпоредби на договорите. Що се отнася до под законовите актове, свързани с аудиовизуалния сектор и съобщенията на Европейската комисия, резолюциите на парламента и съвета и юриспруденцията на Съда на Европейския съюз в Люксембург. Член 10 от Европейската конвенция по правата на човека остава основният стълб за свободата на медиите в Европа. Тук има развитие, правят се промени от съда в Страсбург – Съдът по правата на човека ясно подчерта, че държавата е основният достач, доставчик на многообразие и че това трябва да въжи на европейско ниво. Държавите членки имат същите отговорности, както и Европейския съюз, що се отнася до обществените медии, които трябва да имат достатъчно финансиране и достатъчна независимост. Какво означава това? Това означава, че на европейско ниво съществуват редица мерки, които трябва да бъдат спазвани и трябва да има подобрение в това отношение в бъдеще. Правната уредба в Европейския съюз все още не е завършена и това е ясно, тъй като се прилага принципа на субсидиарност и индивидуалното властяване, което означава, че мерките за хармонизация на единия пазар трябва да са така уредени, че да се отчита културното многообразие. По същия начин особено що се отнася до член 7 от договора за Европейския съюз, не е напълно ясно под каква форма върховенството на закона и принципите на демокрацията могат да бъдат прилагани е, задължително във всички държави членки и по какъв начин това се отразява върху медиите. Трябва да се намери някакъв временен отговор, може би на базата на член 11 от Хартата за основните права, който изглежда обхваща всички възможности. Действително, оставаме с впечатлението, че Съдът на Европейския съюз в Люксембург работи по-интензивно по член 11, отколкото в други области, що се отнася до други, като скалят и някои други случаи. В заключение искам да спомена някои от препоръките, които отправяме. Според нас важно е да се намери модус вивенди с съвета на Европа, това трябва да позволи както на съвета, така и на Европейският съюз да извлекат ползи. Трябва да дефинираме по-добре по какъв начин тези две организации могат да се допълват взаимно, що се отнася до свободата на информацията и медийното право. Същото се отнася и за останалите международни форуми, в които участва Европейският съюз. Например, ITU, що се, Международния съюз по телекомуникации, що се отнася до честотите, както и органите, които се занимават с въпросите на интернет. Необходимо е да има по-голяма последователност между отделните политики на Европейския съюз, които могат да окажат влияние върху медиите и върху правата на гражданите за информация. Във всички дейности на медиите считаме за важно подходът в миналото, както беше възприят от Европейския парламент относно културното многообразие и демокрацията, както и економическите фактори, да бъдат отчитани. Тук няма противоречие и може да се извлече взаимна полза. Проучването, което продължи 8 години, усъвременява наличната информация в някои важни области на свободата на изразяване и свободата на медиите. Читаме, че е важно да имаме една солидна основа с подкрепата на парламента, за да може да се прави това и в бъдеще и да се предоставя достатъчна информация на съответната база. Има редица агенции, институции, които се занимават с тази тематика. Това, което липсва обаче, е каквото и да било сътрудничество за обединяване на усилията. Затова се отправя препоръка да се види какво правят другите, например в Виена, и какво може да се направи, за да се използват по-ефикасно ограничените ресурси. И на последно място – стигам до въпроса за структурата на членовете, отнасящи се до културата в договора и дали това е верният подход, който да следваме. Хармонизация на европейско ниво може да бъде разглеждан този въпрос с а, а, доста голяма доза скептицизъм. Препоръките също се отнасят и до самата медийна политика. А, според нас трябва да видим дали е подходящо или необходимо Европейската комисия да бъде официално поканена, приканена да изготви проекто директива или някакъв друг е, инструмент, е, свързан с собствеността върху медиите и медийните концентрации, е, особено с оглед на осигуряване на прозрачност и по какъв начин това може еднообразно да се прилага във всички държави членка. Що се отнася до аудиовизуалните средства, директивата в тази област тук трябва да се види какъв е обхвата, къде се прилага и дали достатъчно отчита правото на гражданите за информация, правото на отговор и дали това се гарантира в медиите. В подзаконовите актове трябва да разгледаме електронните медии, например интернет телевизията, директивата за електронната търговия може да бъде посочена. Има и законодателство, свързано с отделни продукти. Трябва да се види дали е необходимо да се отчете в по-голяма степен въпроса за медиите и свободата на получаване на информация от гражданите. Например, какво да бъде видимо на айфоните на Apple и какво не. Това е свързано с правото на информираност на гражданите, но това е въпрос все още, не, който не е разгледан, когато се говори за стандартизация по електронните съобщения. Мисля, че тук Европейския парламент трябва да види какво е предостав... как се предоставя универсална услуга и дали е гарантирана неутралността. Какви системи за подпомагане могат да бъдат предложени за особено интересно медийно съдържание? подобни са съображенията, е свързани с бъдещата политика по отношение на честотите. Що се отнася до докладите за отделните страни, въпроса за авторското право и за правата върху интелектуалната собственост изобщо на европейско ниво са в процес на преразглеждане. и по време на мандата на този парламент може би няма да бъде постигнат окончателен резултат. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви и аз. Наистина това е сложен въпрос. И сега продължаваме с обсъждането и на първо място ще дадем думата на госпожа Вебер за представяне на доклада, след което ще дадем думата на колеги за изразяване на становище. Благодаря, господин, госпожо председател. Благодаря и на експерта за презентацията. Благодаря и за това, че е положи усилия днес да дойде на срещата с нас. Трудно човек може да си представи по-подходящо време за излагане на констатациите от вашето проучване и вашите препоръки от момент като днешния, в който обсъждаме доклад, проекто становище. Много от вашите препоръки всъщност ще вдъхновят някои от измененията на доклада. Това е доклад по собствена инития както всички знаете, и това означава, че има определен брой думи, които трябва да бъдат включени в началният вариант. Това означава обикновенно огромен брой изменения. През, през последното десетилетие поне на общо европейско равнище – регистрираме огромен брой европейски директиви, актове, законови, подзаконови, приети от различни европейски организации, Европейския парламент, Съвета на Европа и така нататък. Тоест, въпроса, който си задаваме тук съвсем логично би бил, защо сега има нужда от нов доклад по въпроса. В отговор на този въпрос бих задала други два. Доволни ли сме от пресата, от средствата за масово осведомяване в нашите държави и членки. Харесваме ли това, което се случва там? Друг един въпрос. Харесват ли ни отговорите, които получаваме от Европейската комисия, особено когато има основателен страх за заплахи над, европейск... над средствата за масово осведомяване в някои държави членки. Отговорът и е на първия и на вторият въпрос е не. Следователно, нещо трябва да се направи в Европейския съюз, за да може свободата на пресата, плурализмът да са наистина зачитани, така както пише в член 11 на Хартата за основни права. След влизането в сила на Лисабонския договор е възможно най-подходящият момент за обсъждане на текста на тази декларация, на тази харта и неговото реално прилагане. Няма да правя задълбочени и пространни анализи. Няколко неща ще подчертая. Надявам се, че до края на дебата, на, не, на доклада, неговото обсъждане и гласуване, надявам се, че в крайен резултат ще постигнем един списък, за това какво трябва да се направи в държавите членки и за това какво трябва да направи Европейската комисия. Въпросът е сложен. И знаем, че няма да разрешим економическата криза и нейните страховити последици върху средствата за масово осведомяване и свободата им по-точно, или пък положението на журналистите. Няма да го направим с просто един замах, но просто можем да направим така, защото правилата да станат задължителни, правно обвързващи за всички държави членки, за да престане това тяхно политическо пропагандно манипулиране. Има много начини това да се постигне. Така че ако не положим поне минимални усилия, то това просто би означавало, че не използваме в целият им заложен капацитет всички европейски инструменти. които биха могли да подпомогнат положението на средствата за масово осведомяване. Непрекъснато има слухове, сега даже има и реални констатации за това, че законодателството в нашите държави членки трябва да бъде призвано не само да позволява инфилтриране на агенти от различни служби за сигурност в средства за масово осведомяване. Законодателството не бива да го позволява с лека ръка. Сега се знае, че това е прията практика, преди беше просто въпрос на слух. няма да разпишем наистина списък, не, като списък за покупки в доклада, нямам това предвид, но наистина трябва да напишем първо, второ и трето какво трябва да направи правителството, за да опази и гарантира свободата на медиите. Например, е, хрумва ми прозрачността в акционерския състав на дружествата притежаващи медии като възможен, възможна точка от този списък. Всички професионални асоциации на журналисти, печат, електронни, аудио, били те частни или публично правни, никоя асоциация не би била против такова публикуване на списък от техните акционери. За до момента това не бе възможно, защото имаше наистина редица препятствия, които трябваше да преодолеем, но ако и сега се окаже, че не можем да прокараме такава инициатива, то аз бих задала въпроса защо изобщо се чешем езиците? Защо не прилагаме един аршин за всички случаи, както твърдим, че правим в борбата против корупцията, борбата против тероризма, измамите и така нататък? Моите очаквания са, че след завършването на този доклад, Европейската комисия да направи възможен да направи възможно едно ново мислене в областта на медиите в Европа. Ново настроение, което освен това да се корени в разпоредбите на европейското законодателство. На мене вече ми омръзва да повтарям или да слушам как се повтаря, как член 11 трябва да се от хартата трябва да се обвърже с член 2 или даже член 7 от договора. Защо да не кажем, че договор е част от европейското законодателство? Чисто и просто. Няма защо да навлизаме в разсъждения за кои закони са основни, кои са подзаконови актове. Друго, не по-малко важно нещо, което ме вълнува и искам да се приведе в практика част по-скоро, е мониторингов механизъм, механизъм за оценка ежегодно при това. Не става дума за това да показваме с пръст виновниците, а за едно принципно поведение, което ще направи така, щото сме сигурни, убедени в ефикасността на един бъдещ европейски орган. Това може да бъде агенция, център за свобода на медиите и плурализма или както решим да го наречем. Със сигурност ще има, нека да ги наречем, затруднения от юридическо общество, но трябва да има един такъв европейски орган, който да не се ограничава само с назоваване на и на виновниците и тяхното порицаване, а с нещо повече. Напоследък обсъждаме в Страсбург все по-често и по-често положението на медиите и на журналистите. Но преди да наложим санкции, т.е. да приложим член 7, по-добре е да опитаме някаква превентивна формула. И това именно ще бъде една от задачите на въпросният орган може да се създаде някакъв стимул, който да накара дадена европейска държава доброволно да промени начина си на поведение като Европейски съюз. Можем да намерим начин, механизъм, лост да въздействаме на дадена държава членка. защото сега комисията е толкова плаха в действията си? Друго, което смятам, че може да направи Европейската комисия е да създаде нещо като група или съвет по въпросите на медиите, аудиовизуалните медии, да действа нещо като средище на национални регулатори в тази сфера. И така, накратко, ще премина сега към въпроса дали имаме нужда от европейско законодателство за средствата за масово осведомяване. Първото ми впечатление би било не. Въпреки, че в някои предходни е, резолюции на парламента вече се съдържа такова едно предложение. Но много асоциации, представители на бранша, с които се срещнах, ми казват всъщност, че нямаме нужда от правораздаване, от законодателство по този въпрос защото това се вписва в схемата за субсидиарността първо и второ, защото държавите членки са толкова различни една от друга и освен това техният менталитет, начинът им на мислене е толкова различен, че просто не би било възможно и би било жалко да се губят усилия в търсене на законодателен общ знаменател. Има инициативи, подети от много асоциации, браншови организации или правозащитни организации, които искат да подемат гражданска инициатива в тази област. Затова изчаквам няколко дена преди определенето на срока за подаване на изменения, защото през ноември месец се очаква изслушване по този въпрос, където могат да се родят важни идеи за бъдещите изменения. Ще чуем, ще видим. И в заключение бих искала да благодаря на Отавио, който е нашият политически съветник в групата АОД за помощта му по тези въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожа Вебер. Благодаря, господин председател. А, говоря от името на докладчика в Сянка от НЕП, господин Маринеско, който не може да присъства днес. Най-напред искам да благодаря на госпожа Вебер за нейният проект от доклад. И искам ясно да кажа, че ние смятаме, че този доклад е много добра основа, че той е много добре балансиран е, и го ценим високо. Има два въпроса, на които искам да ви обърна внимание. Първият беше споменат от госпожа Вебер. Това, е- той се отнася до границите на нашата правомощия. Доколко можем да се намесваме, доколко може да прилагаме хартата на Европейския съюз, доколко може да очакваме комисията да законодателства. Може би комисията би искала да ни каже какво според Европейската комисия са границите на правомощията на комисията, пък и на Европейския съюз. Моят лично мнение е, че хартата на Европейския съюз едва ли може лесно да се прилага в тази област, защото тя не се отнася към случващото се в страните членки, а други конвенции регулират спазването на правата на човека институциите и страните членки спазват а, а, общностното право. Предложението за законодателна инициатива в точка от преамбюла F за него смятаме, че е, нямаме право да поемаме подобна инициатива, но нека комисията ни каже дали това е така защото просто безполезно е да повтаряме едно и също нещо толкова пъти, без да знаем точно дали имаме право да го направим. Ако е, това е наше право, добре, в такъв случай комисията да излезе с законодателна инициатива. Ако ли не, това трябва ясно да бъде заявено веднъж за винаги. Същото се отнася и до случаите, в които има сериозни нарушения в страните членки. Разбира се, те са повод за загриженост, но как да се отнасяме към тях? За да можем да реагираме, трябва да знаем какъв механизъм трябва да се приложи. А безмислено е, ако нямаме право да действаме спрямо нарушенията, да се опитваме да правим каквото и да е. В десети абзац се призовава за създаване на група на европейски регулатори за аудиовизуалните услуги, които да имат право да санкционират. Дали това е нещо, което Европейският съюз може да направи? договорите, основополагащите договори дават ли ни право да създаваме подобна група от регулатори? И накрая. Нещо много съществено. Нещо, което е, а, така да се каже, душата и сърцето на свободата на медиите. Етичните стандарти на журнализма и качеството на журналистическата работа. А, тук става дума за независимостта, професионализмът, е, честността и е, спазването на определен кодекс на поведение. Това също според мен излиза извън рамките на нашите правомощия. Не можем да законодателстваме в тази област. И затова би било добре да се включи текст, който споменава колко важна е етиката на журналиста като един стълб на независимостта и плурализма на медиите. Благодаря. Господин Гонц. Господа Гонц, извинявайте. Благодаря. От името на групата на социалистите и аз искам да благодаря на докладчика и на господин Шаер също така за представенето на проекта доклада. Когато започнахме тази работа, искам да напомня, в един момент комисията смяташе, че трябва да формулираме минимални изисквания по отношение на свободата и плурализма на медиите. Започнахме работа в тази насока, обаче установихме, че и госпожа Нели Крус, комисарката, също е създала група, която работи по този въпрос, макар и още да не е направила своите препоръки. Преди няколко дни комисията прие една гражданска инициатива за плурализма на медиите. Инициатива, която отговаря на въпроса, който обсъждаме. А именно, дали, ако тази инициатива, гражданска инициатива, се приема, от нас това значи, че е, на ниво Европейския съюз имаме право да обсъждаме и направим нещо по този въпрос. От една страна докладът препоръчва уеднаквяване на критериите, координация, съгласна съм и с призива за мониторинг. Но за разлика от господин Бусотил, аз мятам, че ние трябва да формулираме списък на минимални изисквания по отношение на свободата и плурализма на медиите. Този проблем има редица аспекти. Сега за сега списъкът на проблемите е много по-пълен от списъка на препоръките и предлаганите решения. Но мисля, че можем да пристъпим към формулиране на препоръки – много важно е да поискаме от нашата правна служба, както спомена и госпожа Вебер, необходимо е да се обърнем и към Европейската комисия, и към правната служба, как те виждат този въпрос, въпроса за нашите правомощия. Но а, мисля, че наша задача е да излезем с а, формулирани минимални изисквания, а също така да поискаме от комисията да започне работа по директива. Необходимо е рамково, рамково, е, е, рамков регламент, според мен, е, за свободата и плурализма на медиите. Тук влиза и въпросът за прозрачността на собствеността на медиите, нещо, който е един от двата много важни въпроси, свързани с положението в страните членки. Мисля, че трябва да проявим смелост да пристъпим по-решително към решаването на този проблем. Ясно е, обаче, че трябва да проверим докъде се протират нашите правомощия. Но трябва да бъдем и съвсем ясни в нашето становище. Съедно с докладчиците в сянка ще работим по този въпрос. Благодаря, госпожа Индвелт. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко в отговор на казаното от Саймън Бусотил. Всеки път, когато една или друга политическа група не иска да подкрепи, говорим за компетенциите на Европейския съюз. Сега много неща се случват в еврозоната, за които почти няма правно основание в договорите. Въпреки това има политически консенсус, че трябва да се направят тези неща. Вашата група подкрепи доклад, който за щастие беше отхвърлен в Комисията по правата на жените за ограничаване на медиите, когато става дума за изображения, показващи жени. Имаме ли подобни компетенции? Не. Защо вашата група го подкрепи? Ако считаме, че това е общност на ценности, Европа е общност на ценности, това трябва да е политическата ни цел. Ако читате, че няма правно основание, ще създадем е, такава в бъдещ договор. Нека да разгледаме нещата по същество, вместо да използваме такива термини е, като е, правомощия, компетенции и разни други е, правни уловки. Просто нека да свършим работата. Благодаря, госпожа Интвелта. Госпожа Сергентини продължение на казаното от госпожа Гьонцо и госпожа Инфелд, е, искам да кажа нещо подобно тази седмица в комисията по бюджетен контрол. Беше представен доклад за разследващата журналистика като средство за борба срещу измамите, с използването на финансиране от Европейския съюз. Това е много интересно четиво. Разглеждат се ситуацията в много държави от Европейския съюз, по какъв начин журналистите са разкрили различни случаи на измами, използвайки европейски средства и как можем да помогнем на журналистите да предоставят повече подобна информация. Свободата на медиите имаме от една страна, но е необходима и промяна в европейските институции. Върви дебат за достъпа до документи. мнозина ни искат да има прозрачност и се придържат към поверителността на документацията първо като правило, а не обратното. Необходимо е да има добра журналистика, но това изисква и прозрачност от страна на политиците и защита на журналистите от тяхна страна. Докладчикът Докладът на госпожа Вебер е резултат от много задълбочен дебат за медийния закон в Унгария и надгражда над един друг дебат, който водихме в началото на този мандат за положението на медиите в Италия. Това, което се опитваме, е да създадем инструменти, които да помогнат за плурализма на медиите, да се гарантира защитеност на журналистите. И това е целта ни. Всеки път когато стигаме до подобен аргумент, че нямаме право да го правим, аз съм съгласна с госпожа Инфел, че трябва да намерим начин. Разочарована съм малко. Рената Вебер е запозната много добре с тази тематика, но съвсем слабо подчертава, че многократно Европейският парламент с гласуване с мнозинство е настоявала пред Европейската комисия за законодателна инициатива. Ние не искаме само да подчертаваме или да а, повтаряме, а просто да изискаме изготвянето на подобен а, законодателен а, а, акт. Обсъждаме какво се случва в Румъния сега, посачваме различни държави членки, които не искат да коригират нещата. Мисля, че трябва да показваме повече примери, при които медиите а, са подложени на натиск. Защото ако медиите са безмълви, това създава проблеми за демокрацията. Господин Де Йонг, благодаря, господин председател, благодаря на господин Шоер за неговата презентация, която е много интересна. Също се отнася и за препоръките. Искам да благодаря и на Рената Вебер. Мисля, че тя ни даде добра основа за обсъжданията ни. Обеден съм, че ще има много предложения за изменения. Но целта е не да противоречим наказаното от вас, а да наблегнем на това, което вече сме казвали в миналото. Съгласен съм в голяма степен с Софиин Фелт и въпроса за компетенциите. защото ние не бихме искали да се нарушава принципа на субсидиарност, но а, в конкретния случай а, не трябва да сме а, толкова скромни. Хартата за основните права ни дава достатъчно компетенции в тази област, както и някои други документи. Разследващата журналистика е пряко свързана с борбата срещу корупцията, така че ние имаме силен интерес да я насърчим. Бих искал да видя повече препоръки как да насърчим разследващата журналистика, тъй като виждаме лошо развитие на нещата в някои вестници или други медии, които ни предоставяха доста информация, доста разследващи материали, се оказаха с съкратени ресурси. Освен това, журналистическия корпус в Брюксел намалява, въпреки че това, което се случва тук, е, става все по-важно. Трябва да разгледаме всички тези въпроси, трябва да видим по какъв начин економическата криза засяга медиите, е, как конкуренцията се отразява върху качеството на медиите и как националните правителства, как на европейско ниво може да се стимулира добрата журналистика. Е, това е задачата ни. Аз ще направя предложение за изменение в този смисъл. Аз споменах вече законодателство в областта на конкуренцията. Тя е пряко свързана с свободата на медиите. В препоръките на господин Шор се казва, че трябва да има баланс между вътрешния пазар, културните ценности, висококачествената журналистика, защото това е ценност сама по себе си. Трябва да се борим срещу ограничаването на официалните медии. Какво могат да направят а, а, публичните а, медии и как да се изразходват публичните средства най-добре, за да се осигурява най-добра услуга? Ситуацията е такава, че има съкръщения в бюджетите на публичните медии навсякъде в Европа проблемът не е, че не се използват средствата е, ефективно, а че средствата са крайно ограничени. И не можем да очакваме да имаме висококачествени медии при това положение. Аз съм сериозно обезпокоен от това, което стана в Комисията по економическите въпроси и за клаузата, за предпазната клауза за журналисти. Знаете, че журналистите са много в уязвима позиция. Ако те публикуват а, поверителна информация от фирми а, или други а, частни оператори, и ако някой а, извлече облага от а, такава информация, която е изложена в статия, а, тези журналисти а, са а, застрашени от съдебно преследване. И аз съм обезпокоен, че ще се използва наказателното право в такива случаи. След този доклад виждаме, че има някои наказателно-правни разпоредби, които не са добри и трябва да бъдат променени. Ние трябва да бъдем последователни. И мисля, че препоръките добре отразяват това, което казах. Господин Илчев. Пред да отдам дължимото на усилието на Рената Вебер да ни предложи този доклад. Намирам доклада за изключително важен. Разбира се, той ще предизвика доста голям брой предложения за поправки, но точно това е атестация за сериозния характер на доклада. Таймингът на този доклад също е изключително важен. Ние говорим по въпросите на свободата на медиите и свободата на изразяване в един момент, в който вече не е достатъчно да се цитират отделни случаи в отделни държави. Очевидно става дума за тенденция и тя е най-силно изразена в някои от държавите с по-слабо развита економика и по-слабо развити демократични системи. Господин Шовер също ни поднесе изключително интересна информация. Бях впечатлен от едно изречение в неговото експозе, което искам да доразвия. Той каза, че има проблем, наред с другите проблеми, с разпространението на печатните медии. Този проблем води вече в някои държави до пълна катастрофа трябва да сме наясно, че този, който владее инструментите за разпространение, той определя колко дълго ще живее един вестник или колко скоро ще настъпи неговата смърт. Такива случаи се наблюдават с просто око и не е необходимо да се ангажират специални и новосъздадени регулаторни органи, за да се види, че концентрацията на медиите се изразява и в концентрация на дистрибуторските мрежи. Не съм доволен от това, че ние като че ли избягваме да говорим за една друга релация. Ние коментираме по-често релацията медии и медиен пазар, медии финансови източници, медия рекламен пазар. Има една скрита, замаскирана релация. Тя е релацията, връзката медии изпълнителна власт. За съжаление, някои от медиите, и това трябва да го кажем самокритично, станаха жертва на едно собствено изкушение. Вместо да бъдат сами по себе си четвърта власт, те предпочетоха да станат част от изпълнителната власт. Това също се наблюдава с просто око. В много от нашите страни се появяват нови политически субекти. И забележете, те не се появяват винаги като продукт на творчеството, на креативността на самите граждански групи и граждански слоеве, а много често те са плод на едно лабораторно политическо инженерство, което започва с няко... в някои редакции и завършва в някои редакции. Аз мисля, че хората с недемократично мислене, част от които успяват да спечелват и избори, използват в своя, в своя полза, използват принципа за субсидиарност. Те много умело, много ловко се прикриват зад него. Те знаят, че ние изпитваме респект към принципа на субсидиарност и затова техния комфорт да действат недемократично се увеличава непрекъснато. И ние трябва да посочваме смело тези хора. Така стигаме до въпроса за прозрачността. Мисля, че не е достатъчно просто да се очертае профила на една група, на един бизнес субект, който владее един или няколко вестника. Трябва да се посочат всички собственици и всички съсобственици, да се посочат с техния профил, с тяхната биография, с техните имена и регистрации, а също така и с първичните финансови източници за създаване на едно ново издание или за поддържане изкуствено живота на някои от традиционните издания. Съгласен съм, че трябва да формулираме минимални изисквания. Но като казваме минимални изисквания, това не означава, че тези изисквания трябва да бъдат меки, хуманни, абстрактни или схоластични. Тези изисквания трябва да бъдат а, всъщност императивни изисквания. Те трябва да водят до създаване на ситуация, при която ние да питаме защо в една държава има неблагополучие с медиите, с медийната среда. Вижте в економическата сфера, в финансовата сфера как действаме по-категорично, как имаме инструментариум, който е понякога много суров. Вижте как действат ОЛАВ, как действа Европол, как функционират Фронтекс или Евросур – а ние се плашим дори да дебатираме създаването на група или съвет, както каза Рената Вебер, ние се страхуваме да призовем комисията наистина да не е толкова плаха, както пак Рената Вебер ни призова. Защо трябва самите ние да сме плахи и да сме сдържани? Така както се разобличават нарушителите на закона в финансовата сфера, в економическата, в транспортната и в академичната, така трябва да бъдат нарушавани тези, които издевателстват върху гражданското общество в медийната сфера. Благодаря. Благодаря. Госпожо Вебер, имате думата вие за дебат. Заключителен. Благодаря. Заповядайте, госпожо Вебер, за последни бележки заключителни. След това господин Коелю но в 11 часа имаме гласуване предвидено, да не забравяме. Да, благодаря, казва госпожа Вебер. Благодаря на всички колеги за коментарите. Няма сега да взимам отношение, няма да се произнасям, да отговарям на всяка бележка, на всеки коментар. Нямаме време за това. Повтарям, на 6 ноември имаме предвидено изслушване. И доколкото знам, Крайният срок за подаване на изменение е 8 ноември, т.е. имаме още време за обсъждания между нас. След това, след изтичането на срока за изменение, ще имаме срещи, обсъждания с докачите в сянка. Има още време, искам да кажа. Сега нещо, само ако позволите, Софи каза, че ако няма законодателство, да го създадем. Хубаво но това е малко подвеждащо, малко двояко. Някой може да каже, добре, това ще отнеме много време. И ще се прави. Това, което казвам аз сега, е, че 11 член на хартата плюс член 2 от е, договора трябва да са ни достатъчни това ни дава възможност да изискаме от комисията да предприеме действия, когато сметнем това за необходимо. Благодаря. Благодаря. Доколкото разбираме, комисията не възнамерява да участва в момента в дебата и изчакват подаването, изтичането на срока за подаване на изменения, след което ще се произнесат. Така че предлагам за момента да приключим и да преминем по-нататъка, без обаче да забравяме, нека да го повторим, че на 6 ноември е предвидено изслушване по всички тези въпроси в нашата комисия Либе и, както каза госпожа Вебер, на 8 ноември е срока за подаване на изменения. И така, минаваме към доклада на господин Коейо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както знаете, гласуването по инструмента за мигриране на системата, Шенгенската информационна система, ШИС-2. Ние приветстваме предложението от страна на комисията. То е много по-добро дава правна сигурност. Ще започнем една кратка предварителна процедура, за да дадем възможност на страните членки да се уверят, че са предвидени, предвидени съответния бюджетен ред за финансиране на националните мерки във връзка с Шенгенската информационна система. И второ, осигуряване чрез изменение на защитата на данните по време на мигрирането на данните. Какво става от тук нататък? Съветът реши да раздели първоначалното предложение на Европейската комисия на две. Тоест, ние вече не работим по първоначалното предложение на Европейската комисия, а работим по две нови предложения, формулирани от съвета. И именно за това нямаме право днес да гласуваме така както е предвидено. Че трябва да внесем изменения в измененията, да ги съобразим с новите два текста. И това, господин председател, да може, за да може да подкрепим компромисът на комисията Либе и да могат страните членки да използват съответните бюджетни редове тази година, предлагам да приложим упростената процедура, предвидена в 46-ти член на нашия правилник. Няма да създаваме нищо ново, няма да Просто трябва да съобразим нашите изменения с новите текстове и ще можем да се съгласим по един текст и да го гласуваме по време на нашето заседание в Страсбург през ноември. Ето това предлагам на докладчиците в Сянка и на всички колеги от комисията. Благодаря, господин Коелю. Имаме още няколко минути, за да чуем мнението на комисията по този въпрос. За преходът към втората, второ поколение Шенгенска информационна система 6.2. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички председателството и съвета благодарят на парламента за работата свършена по това предложение, както и за проявената гъвкавост. Благодарим за сътрудничеството по ускорената процедура. Съветът много внимателно ще разгледа предложените изменения и ще ги вземе предвид бих искал да кажа, че не трябва да подценяваме значението на проектът 6.2 и влизането в действие на системата през първото три месече на идната година. Благодаря. Благодаря на председателството. Комисията, не искате, не желаете да се изкажете по този въпрос, така ли? Щом е така и ако няма други желаящи да се изкажат, актуализираният е, доклад по Шенгенската информационна система ще бъде прият по опростената процедура съгласно член 46 от нашия правилник. Това се отнася до двата документа на съвета. Информационната система, относно информационната 6.2. Ако, ако сте съгласни, ако никой не възразява срещу това предложение на господин Коелю, да смятаме, че то е прието. Съгласни ли сме да го приемем? Значи, съгласяваме се да приложим опростената процедура съгласно член 46. Благодарим на господин Коелю за неговия доклад, а сега след няколко минути ще пристъпим към гласуване. Моля, всички си пригответе картите. По програма гласуването ще започне в 11, т.е. след 2-3 минути. So, here we go. И така. А, пристъпваме към гласуване. Две от точките за гласуване отложихме. Точно на време започваме. Започваме гласуване. Първо ще гласуваме по становището за а, предложението на обща отбрана и солидарност, политическо и оперативно измерение, така както е формулирано от господин Бусотил. Започваме. Първо изменение за против Приема. Прието. Второ изменение. За. Против. Приема се. Трето. За. Против. Отхвърля се. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. Пада.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 Против? Въздържали се? Нека проверим. 17-то проверяваме чрез електронно гласуване, за да видим какъв точно е резултатът. Моля, гласувайте по 17-то изменение. Начало. Край на гласуването. 21 на 17 приема се. 18 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по цялото становище с измененията. Нека гласуваме с картите. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Резултатът. Трябва да повторим ли? Очевидно електронната система не сработи този път. Нека опитваме още един път. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Три против, четири въздържали се. Поздравяваме господин Бусотил. Имаме ли и друго гласуване? сега ще гласуваме проекто становище на колегата Шаба Согор за създаване на програма Европа за гражданите за периода 2014-2020. Гласуваме. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 41 за против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за. Четвърто, поправя се председателят. Четвърто изменение гласуваме.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 Искате да проверим за десето ли? Добре, електронна проверка на гласуването по десето изменение. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Някакъв проблем ли е? Отхвърля се. 44-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 45-то. За. 11-то. Извинявайте, казва председателят. Гласуваме по 11-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46-то. За. Против против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, въздържали се, приема се. Сега мотивите и част точките от преамбюла по 26 за, против, въздържали се, отхвърли се, 27 за, против, въздържали се, отхвърли се, 21 изменение за, против, въздържали се, приема се, 28 за,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 въздържали се, отхвърля се. А сега гласуваме за цялото проекто становище с направените изменения. Гласуваме с картите. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Резултата 40 за, 2 против, 1 въздържал се. Благодарим Поздравление, господин Зока. С това приключваме гласуването. И така сега стигаме до Фронтекс. Ще дадем една минута на депутатите, които искат да напуснат залата и ще кажем добре е дошъл на директора на фронта господин Ика Латинен след това. Please, colleagues, ladies and gentlemen. Дами и господа, още малко време ще дадем на онези, които напускат и моля останалите запазете тишина. Stop. Stop the uh, bilateral talks. Моля, прекратете разговорите. Защото трябва да чуем това, което ще ни каже нашият гост, господин Илка Латинен, който, както знаете, е директор на агенцията Frontex. Очакваме да чуем а, неговото представяне и след това ще ни остане време за разисквания. Сигурно си спомняте, че ние приехме в нашата комисия изменение на бюджетът за 2013 година на Фронтекс, като отделихме 10 милиона от оперативния бюджет в резерва. Агенцията трябва да гарантира прилагането на спасителни мерки на мигранти по море, съгласно задълженията на агенцията. Смятаме, че за нас е много важно да чуем какво ще ни каже господин е, Латинен. И след като го изслушаме, ще имаме време за разискване, както каже господин Лайтинен, имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, почитаеми дами и господа депутати, членове на комисията Либе. Дами и господа, за мен е чест отново да бъда сред вас, за да докладвам за практическите мерки, предприяти от Frontex, за а, да спасим колкото може повече от а, онези, които страдат а, в открито море. Нека най-напред да направя едно кратко въведение в темата. От август тази година станахме свидетели на а, голямо а, изменение в положението. А, нещата се влушиха. По-рано най-много случаи а, се наблюдаваха на сухопътните граници, до което сега най-голям брой мигранти идват по море и прекосяват морските граници на страните членки. Тоест, морските граници стават все по-важни в нашата работа. Така че много уместно е да обсъдим практическите мерки, които Фронтек взима във връзка с това. А второто, което искам да подчертая е индивидуалният подход. Както съм казвал и друг път, работата на бреговата охрана е много важна, когато става дума за спасяване на е, жертви в морето. Обикновено това става, когато условията не са лесни. Тяхната работа е много тежка и онези, които правят всичко възможно за да спасат живота в операции за издирване и спасяване заслужават нашето най-дълбоко уважение. Трето, искам да спомена отговорността на агенцията и страните членки във връзка с тези задачи. Съществува добър баланс и екипен подход. Добре се разбират отговорностите във връзка с спасяването на мигранти по море. Едно предизвикателство във връзка с управлението и координирането на съвместните операции по море и ръководството на някои от операциите е фактът, че в много от страните членки координационният център – за операциите по море не е същият, а в някои страни дори не става, не, е, това не е същият орган, както органът, който е отговорен за съвместни операции с Frontex. Това е нещо, което ние се опитваме да коригираме, за да може да постигнем по-добра координация. Ако се вгледаме в положението в световен мащаб, във връзка с операциите за издирване и спасяване по море. Опасните е, мореходни съдове, трябва да кажем, че 90%, 90% от е, катастрофите в, в е, морските простори по време, за които са необходими операции на операции на Фронтекс са свързани с съдове, които участват пряко или непряко в тези операции. 90% от корабокрушенията с тези опасни плавателни съдове се е, изпълняват от, нашите, от нашите служби. Да ви представя една статистика за 2011 година. 247 случаи, при които са били необходими операции за издирване и спасяване. Над 23 000 души а, са спасени от нас. Значи 247 случаи, над 23 000 души спасени. Тази година броят на случаите е 118. и малко по-малко от 4000 души са спасените. Тоест, очевидно в това отношение имаме подобраване на ситуацията. По-малко случаи, по-малко случаи, които е трябвало да бъдат спасявани. Друга страна е, е, на въпроса е сравняването на всички установени незаконни мигранти и колко от тях са били спасени в морето. През 2011 година този процент е 38. Това значи, че почти 4 от всеки 10 незаконни иммигранти е трябвало да бъдат спасявани. А тази година този процент е 33. Защо споменавам тези цифри и то в тези такива подробности? Защото именно тук намираме оправданието за това, че изходен, изходен пункт за управлението и планирането на нашите операции е фактът е, че, те, че очевидно ще се налагат и в бъдеще спасителни операции по море. Не става дума за изключение, става дума за постановка, от която трябва да изхождаме, когато планираме и координираме нашата дейност. Бях помолен да докладвам за някои практическите страни а, на въпроса, но сега а, ще кажа нещо за това как а, подхождаме към управлението на тези операции. Първо, обхватът на операциите в пространственият обхват. Има много фактори, от които зависи оперативната област, в която действаме. Основа на това е анализът на риска. Тоест, до каква степен може да се очаква, че от нас ще се иска да пристъпим към операции за издирване и спасяване на пострадали. Тоест, оттам тръгваме. Каква е вероятността да трябва да се намесим? Същото се отнася и за тайминга. Самата процедура на планирането изхожда от предишни информационни масиви, от статистически данни, в кой момент вероятно ще бъде необходима, най-вероятно да бъде необходима нашата помощ. Подготовката за нашите операции е много странна. Имаме оперативен план, един от ключовите документи, основа на който работим. Той обхваща работата не само на агенцията, но и на страните, страната Домакин и други участващи страни. Тоест, това е един своеобразен пленум, в който се събират всички данни, които се обсъждат и приемат от всички участници. Има една старт, стандартна клауза и указания за това как да се провеждат операциите по издирване и спасяване. По време на дейността на Frontex тези указания са добре разработени, те са доста подробни до, до такова ниво на подробност какво трябва точно да се предприеме и какви е, средства са необходими, когато се пристъпи към тази операция. Там са об, разписани и ролята и отговорността на различните участници. Както казах, има е, разлика между координационните центрове за спасяване по море и международните центрове за координиране на нашите операции но необходимо е да направим всичко, което е възможно, когато сме изправени пред необходимостта да се наместим, когато трябва да се намесим, когато трябва координацията да се прехвърли от тези центрове към нашия координационен център за операции по море, това прехвърляне да стане колкото може по-безшевно, колкото може по-гладко. И това се предвижда в нашия оперативен план. Практиката това е обичайен елемент на операциите по море. Един от нейните елементи и тук е координирането и сътрудничеството между Международния координационен център и Морския център за издирване и спасителни операции по море. А, имаме също така готовност за непредвидени операции ние подготвяме нашите кадри е, за действие е, и реагиране, когато по време на своята патрулна дейност се сблъскват с е, аварийни ситуации. Нещо, което също така е разписано в оперативния план, това е задължението да се осведомяват Координационният център за морски операции по издирване и спасяване – какви активи участват в каква дейност, къде патрулират, какво патрулират, за да може Центъра за координиране на морските операции да знае много добре с какви ефективи може да разполага във всеки даден момент и с какви ефективи може да провежда операции по издирване и спасяване. Толкова за оперативните планове и подготовката. Третата част от нашата работа е а, оборудването, което ни е необходимо. Особено необходимо е, когато започнем разговори с страните членки, когато започнем да планираме нашата дейност, какви ефективи а, са ни необходими и на какво може да разчитаме в нашите а, операции по издирване и спасяване в, по море. Оборудването, дали става дума за е, въздухоплавателни е, средства, дали става дума за кораби. Има неща, които са ни абсолютно необходими, без които не можем да си свършим работата. И тази информация е, по отделни видове ефективи я разработваме и съставяме предварително. Какви хеликоптери, какви катери и така нататък. Много важна е също така подготовката на съдовете, които ще участват в нашите операции. Необходимо е те да носят е, отдела, храна, питейна вода, е, за да могат е, успешно да изпълняват операциите по спасяване по море. Тоест, ние предварително обмисляме точно какво е необходимо, какви е, хеликоптери, какви катери и какво трябва да съдържат те. Още нещо относно практическата ни работа. То е свързано с подготовката. Имаме модули за подготовка на операциите за търсене и спасяване по море. Правим упражнения, както за екипажите на корабите, така и на хеликоптерите и самолетите. Всички, които участват в съвместните операции, биват проверявани, так, за да се уверим, че всеки от тях е преминал задължителната подготовка на Международната морска организация, която се изисква от Международната морска организация. Тя се организира от страните членки и се основава на стандартите на а, Международната морска организация. ММО. Това са практическите стъпки, които са задължителни за подготовката на нашите операции, за да може да пристъпим е, към действие, когато това се налага. Сега да се спра на някои допълнителни мерки, които могат и трябва да бъдат разглеждани също като част от практичната, практическата ни работа. Първо искам да спомена сътрудничеството между агенциите. В морските операции главни участници са Frontex, Агенцията за морска безопасност, Контролната агенция по рибарството на Европейския съюз, а също така а, службата за подкрепа на тези, които търсят обежище и сателитната връзка. И имаме многостранни и двустранни отношения на сътрудничество с всички тези субекти. Особено службата за морска безопасност и службата за контрол на рибарството през последните години имаме многоцелови, имаме многоцелеви съвместни морски операции, които провеждаме заедно с тях. ние сме за създаването на европейска брегова охрана – Въпрос, който от време на време се повдига, но не един път е казано, че една от нейните главни цели на подобна врагова охрана е операции по издирване и спасяване по море. И тези наши дейности са свързани с основните права. Нека кажа няколко думи за това. Каква е стратегията на агенцията и какво е нашето отношение към всичко това, като имаме предвид разговорите, които сме водили по-рано в комисията е, е, по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Трябва да кажа, че нашата агенция е, от, на 15, на 15 септември ще започне дейност. Всичкото също въжи и за консултативният комитет, чието нулево заседание е, беше проведено на 5 септември, а първото официално заседание на консултативният съвет ще се проведе е, на 16 октомври. Много се радвам, че съгласно моята покана, там ще присъства и представител на вашата парламентарна комисия. Това ще бъде много а, важна среща на консултативния комитет по основните права. Много важно е двустранното сътрудничество между Фронтекс и Агенцията по основните права. Вчера за ранта с моя колега, председателят на тази агенция, обсъждахме насоката на нашата дейност в морето и спасяването на, човешки, на жертвите по море. Е, с е, удовлетворение мога да кажа, че нашата съвместна работа с Агенцията по основните права е много добра. Накрая ще кажа нещо за Евросур, господин председател. И то е не само от учтивост. Трябва да кажа, че Евросур укрепва способността на страните членки Европейския съюз като цяло, способността да спасяваме човешки живот. Имаме средства за наблюдение, за анализ и създаване на общи сведения, разузнавателни данни по нашите граници и всичко това е в полза и ще бъде в полза на ефективността на нашите операции, спасителни операции. Има и някои допълнителни елементи, разработени от е, Frontex и свързани с дейността на Евросур. Първо, това е, е позицион, позициониращата система на Frontex. Тоест, ние сме разработили система, чрез която можем да следим локацията на всеки ефектив, който участва в нашата операция така че Центъра по координиране на морските операции може бързо да разгръща и изпраща ефективи там, където те са необходими. Много важен фактор е нещо, което ще бъде интегрирано в Евросур, а, а това е а, съвместимите а, оперативни картини. Т.е. ние в бъдеще ще можем да взимаме образите онлайн от Евросур и да ги използваме за различни цели, включително за операциите, спасителните операции по море, което ще ни помогне да действаме много по-ефективно. И ще помогне на всички, които участват в тези операции. За да обобща, Предприемат се редица практически мерки. Някои от тях вече са взети, други предстоят, за да сме готови е, за операциите по море. И тази подготвеност е, не е някакво нещо извънредно, тя е, е изходният пункт за нашата работа. Има все още не, проблеми, които не са решени. А именно ръководителите кой ще ръководи операциите в един или друг случай? Това е въпрос, който трябва да решим, когато трябва да се прехвърлят е, отговорностите по ръководство на операцията от, едно, от един орган на друг. Това трябва да става колкото може по-бешевно и колкото може по-гладко. Необходимо е допълнително да усъвършенстваме и уеднаквим а, е, дефиницията на беда в, а, е, по море. Различните агенции все още е, формулират по различен начин е, тези аварийни ситуации. Няма да навлизам в големи подробности относно капацитетът за действие на трети страни във връзка с морските операции по издирване и спасяване. Там е, могат още много страни да се усъвършенстват. Но да кажа как ще изглежда нашата работа през 2013. Напомням първото, което казах, че центъра на тежестта се прехвърля от сухопътните на морс, към морските граници. Бюджетът, както знаете, е една неизвестна величина сега за сега. И ние сме отговорни е, за подготовката на операциите по море. Знаем, че трябва да сме готови за тези операции, които са най-скъпите по отношение на екипировката, на оборудването, на хеликоптерите и самолетите, които са ни необходими. Но от бюджета много зависи как ще планираме нашата дейност, но как може да го сторим, като не знаеме какъв бюджет ще ни бъде определен. Това са моите встъпителни думи. Радвам се, че имам възможност да ви запозная с практическата страна на нашата работа и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Много благодаря, господин Лайтине. Дискусия. Господин Папа Николао. Mr. Chairman, not the coordinator's first. Благодаря, господин председател. Няма ли първо дума да дадете на координаторите? Председателя, да, координаторите са също тук и имат право да дигнат ръка, ако искат. Наистина им давам предимство, ако са проявили интерес. Но ако това не е случая, заповядайте, Господин Босотил, искате ли вие сега, почувствахте ли се задължен да вземете отношение след това, след този коментар? Да, явно. Заповядайте. Благодаря. Не, не е в никакъв случай въпрос на гордост или на желание да се налагам, но наистина и аз искам да взема отношение. Благодаря за това. Благодаря на господин Лайтинен за това, че е днес тук винаги е важно да повтаряме колко е, е важно за европейските евродепутати да са в връзка с оперативните агенции и с е, тяхната ежедневна работа. Това е било винаги така за нас. На първо място искам да изразя задоволството си от това, че имаме вече служител, отговарящ за основните права. Знаете колко значение отдадохме на това и е чудесно, че имаме вече такова назначение. Има такъв представител, който ще започне работа в средата на декември месец. Сега, по отношение на въпроса за морските ни граници и сигурността по тях трябва да имаме съответния ресурс, за да може да се справим. Това не е въпрос само на добро желание човек да спасява изпадналите в беда корабокрушенци. Това не се прави с голи ръце, а с съответен обучен и оборудван персонал. Когато посетихме вашите офиси в вашия генерален штаб в Варшава, видяхме наръчниците, с които работите, видяхме и проектите за придобиване на ново оборудване. Какво оборудване по-точно смятате да закупите? А сега по въпроса за насоките в работата на Фронтекс. Те са очевидно свързани с опазването на морските граници. Тези тези насоки в момента се обсъждат и предишните ви наръчници са обявени за невалидни, докато не влязат в сила новите. Дали обаче Frontex като агенция е излязла с инициативи към комисията относно това в каква посока да бъдат променени техните наръчници, линиите, ръководните линии на тяхната работа. Благодаря. Благодаря. Госпожа Гийом има сега думата, след което господин Папа Николао. така имаме дума, така имаме възможност да чуем представители на всички политически групи. Да, благодаря. Каза госпожа Гиом, извинява и Джорджиус, наистина не съм координатор, но дават ми думата и ще задам два въпроса. Току-що говорихте, господин Лайтинен, за вероятността. когато човек седи седнал на футьол или на кресло в Брюксел, наистина малко му е трудно да си представи какво значи вероятност в такива едни спас... операции за спасяване на човешки живот. Така бих искала по този повод да ви попитам как точно изчислявате вероятността. И през последните месеци и години искам да попитам дали сте констатирали и в каква степен в каква степен се изпълняват вашите изчисления за вероятност? Другият ми въпрос, или по-скоро другата тема, е свързано е свързана с казаното от Саймон за новият служител по въпросите на основните човешки права, който ще започне работа в близко бъдеще както и регламента, на ръчниците, по които се ръководи Frontex. Дали това е заложено, новият пост заложен ли е в вашият правилник за работа? Този представител за човешките права ще има ли съответно свои подпредставители на борда на вашите кораби? Благодаря. Благодаря. Благодаря. А госпожа Следващият оратор. Благодаря. Чух за рисковете и за това колко операции се извършват, изчисленията, които се правят относно времето им. И наистина това не може винаги да се изчисли как и къде ще се получи. Очевидно е, че вие действате на парче в зависимост от това къде се появи аварийната ситуация. Искам да попитам дали това не се концентрира повече през зимата, защото тогава има повече бури, вихрушки и повече кораби се разбиват. Дали няма повече операции според вашите статистики и впечатления, които да се случват, да се провеждат през зимния, сенозимния период? Друго нещо. Как се справяте практически с корабите изпаднали в беда? хората, които спасявате? Къде ги отвеждате? Питате ли ги дали имат нужда от международна закрила? С други думи, може ли да опишете процеса? Това са конкретните ми въпроси. А по-общите въпроси и аз искам да изразя удовлетворението си от назначаването на правозащитника. Това ще бъде изключителна изключителен плюс за работата на агенцията, тъй като тя ще има още един говорител. Трябва, разбира се, практически да се координираме, когато става дума за операции по спасяване. Виждали сме примери в миналото, по, от които става ясно, че не, е ясно, че не е достатъчно само да знаеш къде е корабокрушението, за да можеш да помогнеш. Например, ако има 70 емигранта, които са в момента на потъващ кораб, 63 всъщност загиват, давят се, просто защото не винаги успява хеликоптера да ги достигне на време. Тоест от 70-63 много малко са спасените. Очевидно е, значи, че човек да локализира службите, да локализират е, бедстваш кораб не е, е достатъчно условие за успешна операция по спасяване. Връщам се сега към положителните моменти. Чудесно е да чуем тези статистики. И искам да ви попитам в този смисъл, считате ли, че Фронтекс е оборудвана в съответствие с висотата на задачата си? Вие сте оперативна агенция, не сте агенция за бежанци или за спасителни операции. Освен това, някои емигранти, да не забравяме, се опитват да избегнат точно това контакта с граничните власти, а вие най-вероятно там ги отвеждате. Може би именно на това се дължи промяната, в, за която вие споменахте преди малко, че от сухопътни към морски граници се прехвърля емигрантският поток. Така че въпросът ми е дали смятате, че Фронтекс е агенцията, която трябва да се занимава с спасяване на емигранти? Дали това не би трябвало да бъде задача на бреговата охрана. Това ми е мисълта. Разбира се, че трябва да се спасяват изпадналите в беда, но тъй като това е толкова важна част от вашата работа, дали това, и това всъщност е въпрос и към комисията, дали не е време да променим мандата или поне да го ревизираме мандата на Frontac, Frontex, който в момента е дефиниран единствено и само като спасят, спасителна агенция, агенция, която помага на бедстващи хора. Може би трябва да вменим там нови задачи, по-скоро свързани с охрана. Благодаря. Merci, президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Лайтинен за неговото изказване. Радвам се, че се търси равновесието между това, което правят държавите членки, какво прави агенцията, кой какво прави, в какви срокове, за да се постигнат целите, поставени пред агенцията. Дебата се води в рамките на Европейския съюз. Радвам се, че е определен служител по правата на човека и че е избрана жена за този пост, но това е друг дебат, който се води в Европа. Въпросът ми се отнася до онези елементи, които споменахте за вероятността, за определене на зоните за операции, за планирането. Това са конкретни въпроси. По време на арабската пролет ние видяхме стотици хиляди души напуснаха Либия заради насилието там. десетки хиляди иммигранти се отправиха към бреговете на Европа. днес ние наблюдаваме също престъпленията, които се извършват срещу сирийският народ и ние не знаем как ще се развие тази война. 230 хиляди сирийци са напуснали страната, те са в бешенски лагери, в Турция, в Йордания и другаде. Има хора, които се опитват да избягат по море. Вие казахте, че извършвате подготовка. Надявам се, че работите по въпроса как може да се окаже помощ на беженци, които искат да избягат по море. Въпросът ми към Европейската комисия какви мерки ще предприеме комисията Европа по отношение на търсещите обежище? Дали ще имат възможност да представят своите проблеми? Къде смятате да бъдат заведени лицата, които спасявате по море? Като заключение на казаното, вашата мисия е да се спасява също човешки живот и да се спазват правата на човека. Гостин Триендафилидис. Благодаря, господин председател. Аз искам да приветствам господин Латинен с добре е дошъл и се радваме, че можем да чуем от първа ръка от него какво прави Frontex. Аз не чух отговор на въпроса, поставен господин Бусотил, за промените в основните насоки и дали те са прилагани до сега, дали комисията работи по изменението им. Аз искам да ви запитам за някои спасителни операции на Фронтекс. Дали вие прихващате а, лодки, кораби а, в а, морето? имаше участие на а, военните сили на Малта в операции на Фронтекс а, и те оперираха а, само в рамките на операции за издирване и спасяване, защото законът не им позволява друго. Какво става с хората, които се спасяват? Какво става с тях? Казахте, че няколко хиляди са били спасени. Дали ги качвате на вашите кораби или ги насочвате обратно към страните им? Госпожа Келер каза нещо а, за компетенциите на агенцията. Има ли случаи на конфликт а, на правомощията на комисията, на а, агенцията, които биха могли да доведат а, до забавене а, на операции по спасяване? Благодаря. Госпожа Саргентини има думата. Благодаря, господин председател. как, както и вие. Искам да помоля за пояснение на нещо, което казахте. Вие казахте, че няма яснота за бюджета на Фронтекс за 2013. Аз считам, че има такава яснота. Триологът още не е приключил, но не се очакват съкръщения. Защо считате, че няма яснота по бюджета ви? На второ място, аз ви слушах внимателно и започвам да разбирам, че има по-различен мандат на Фронтекс от този, който съм си представила, а, а именно спасяването на хора. Мисля, че това е много хубав мандат, но оставам с впечатлението, че основната функция на Фронтекс е да опазва външните граници на Съюза и че имате проблеми с спасяването на хора. Бихте ли казали какво а, не беше на висота в системата за спасяване а, през изминалата година? А, 1500 души загинаха в морето през миналата година. Беше извършено разследване от Съвета на Европа за лодката, напуснала Либия с много хора на борда, която две седмици се е движила в Средиземноморието. Всички са знаели местоположението и а, хеликоптер и кръжалната не, но никой не им се е притекал на помощ. Те, а, и те е трябвало да се а, върнат обратно и почти всички са загинали. А, това е нещо, от което трябва да се срамуваме и трябва да помислим върху казаното от вас, че ваша задача е да спасявате хора, но ние виждаме, че хората се давят дори когато сме ги локализирали. Господин Папа Николао има думата. Благодаря, господин председател. Не знам дали съм последният оратор, но за мен е по-добре да поставя въпросите си след въпросите на координаторите, които представляват политическите групи, за да мога да бъда по-конкретен в това, което ще кажа. Искам да благодаря а, на господин Лайтинен за презентацията. А, ние получихме най-нова информация за това, което прави Фронтекс и проблемите, пред които е изправена агенцията. Виждаме, а, че има известна промяна в маршрутите, например, що се отнася до тези, които отиват към бреговете на Гърция. Сега има промяна и това в голяма степен се дължи на усилията на Frontex. имаме добро сътрудничество с Frontex през последните години, що се отнася най-вече до обучението. Вие положихте изключително много усилия за обучението на националната брегова охрана. Искам да кажа три неща. Първо, има меморандум за разбирателство с турските власти, подписан миналия май. Той е между Фронтекс и Турция. Мисля, че това ни дава възможност Фронтекс да присъства а, по границата близо до Турция, за да има превентивна роля, що се отнася до миграционните потоци. Въпреки, че имаме този меморандум, и въпреки, че се опитваме да развиваме сътрудничеството ни и комуникацията с турските власти, имаше сериозен инцидент с преди две седмици на 26 септември, свързан с турската брегова охрана, кораб на турската брегова охрана, които са били в гръцкото морско пространство. Имало е също кораб от Словения, участващ в Фронтекс. Гръцки кораб също е отишъл в зоната. Турският кораб е комуникирал с останалите две и казал, че трябва да напуснат зоната, след което се е изяснило, че това е гръцко пространство. И е имало а, пререкания, за... така че къде е прилагането на меморандума за разбирателство? Доволни ли сте от прилагането ми? Защото не виждам на практика как се прилага. Второ, вие споменахте въпроса за бюджета. Доколкото ми е известно, комисията предлага 4,5 милиона да бъдат отпуснати за Фронтекс за справяне с спешни ситуации в Средиземноморието. Дали е потвърдена тази сума? Достатъчна ли е тя? И трето, Следим ситуацията в Сирия. Сериозно сме разтревожени и трябва да сме готови за нея. Фронтекс с националните власти в държавите членки трябва да си сътрудничат. Вие казахте, че това е цел. Считате ли, че тези 4,5 милиона ще бъдат използвани също за подготовка за евентуален поток от Сирия? Благодаря, господин Мулдер. Благодаря. И аз намирам нещата, които чухме за много интересни. Проблемът беше всъщност и това бе споменато от преждаговорившите, какво се случва с хората, след като вие ги локализирате и ги спасите. Какво се случва с тях? националните власти на крайбрежните държави не винаги реагират по един и същи начин. Как можем да подобрим тактически това оперативно сътрудничество? Какви са предложенията ви в този смисъл? Благодаря. Председателя, госпожа Ернст. Финанс. Ähm, vier kleine Fragen habe ich. Sie haben erwähnt, dass es eine... Много благодаря. Казахте, че би трябвало да има европейска брегова охрана. Това е интересно предложение. Дали може нещо повече да ни кажете по това ваше предложение? как реагират държавите членки на него. Сега за оборудването. Казахте, че не всички плавателни съдове са оборудвани в достатъчна степен необходима за спасителните операции. Има ли някакво цифрово измерение на тази липса на адекватност, което да може да ни кажете? И като Frontex по ваше мнение, какви финансови средства са ви необходими, за да извършвате задоволително работата си по спасителни операции. Кажете някаква цифра, за да може и държавите членки да си направят съответните бюджетни изчисления. Чухме, че 600 души са 1500 в зависимост от периода са се удавили. Какво правите с тези загинали хора? Издирвате ли труповете им? След това споменахте за бюрото по подкрепящи действия. Има съответно споразумение. Как действа то? Благодаря. Председателят комисията иска ли да вземе отношение по повдигнатите въпроси. Има ли изобщо представител на комисията? Uh, Благодаря, господин председател. Опитвах се да наваксам кои, и да разбера точно кои въпроси са а, зададени към комисията. Започвам с последния, който мисля, че е към нас Сирия. Много от почитаемите господа евродепутати споменаха, че има програма за 4 милиона и 500 хиляди евро за аварийни, извънредни ситуации. И че, както каза господин Лайтинен, наистина от август месец насам се отбелязва промяна на маршрутите на емигрантите от Сирия от сухопътната граница с Турция към морски граници. И това е всъщност причината, поради която всички разбрахме, че е нужно повече действие в посока Фронтекс. По въпроса за това как възнамерява комисията да се справи с сирийският така наречен проблем, да, наистина работим от началото на самата криза. Това е само част от нашата работа. И в началото на август месец създадохме специална работна група по въпросите на Сирия в Европейската комисия става дума. Привлекли сме за участие някои агенции, включително и Frontex, Europol и ИЗАВ. Ще видим как ще се развият събитията. Междувременно сме изпратили проучвателни мисии свързани особено с проблемите по гръцко-турската граница и евентуалните последствия от тяхното задълбочаване. Тоест, имаме мониторингови операции. За момента турската страна е главното действащо лице по въпросите за приема на бежанци. Справят се добре за момента. Продължаваме обаче контакти с а, тях и разбира се, никой не знае, никой не, би, е, не е в състояние да предвиди на къде и как може да се развие положението в близко бъдеще. Всички тези компоненти, е, както виждате, са обаче обект на нашето внимание и наблюдение. По един друг въпрос, който смятам, че бе зададен към нас и може би колегата е по-компетентен, тъй като е, е специалист в въпросите на морското право. Така ли, че става дума за мандата на Фронтекс, защо да не го променим и да разширим специфич, обсега специфични задачи на агенцията. Раз, разбира се, да, ще има, може да се очаква предложение от страна на комисията, тъй като това са всъщност правомощията на комисията, така както ги предвижда от учредителния договор. Стига обаче да уточним на кой член от учредителните договори можем да се позовем, за да поискаме от комисията промяна на мандата на Фронтекс. Ние ще го направим. За сега обаче нямаме конкретен член от договора, който да ни опълномощава. Благодаря. Заповядайте, господин Лайтинен, за вашите заключителни бележки преди заседанието на комбинат на координаторите. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя членовете на комисията за чудесните въпроси, които ми зададоха. Първо, е, възможността за купуване на оборудване. За през 2013 година за първи път ще приложиме новата процедура, която проистича от е, промененият регламент. Необходимо е, е закупуване на минимален брой единици оборудване и също така знаете, че финансовите условия са променени спом... знаете, че имаме 100% финансиране за минималното оборудване и оттам нататъка други проценти за това, което е факултативно. Как ще се използват съдовете на страните членки, как точно ще бъде финансирането, ще знаем в началото на ноември, след като проведем нашите годишни двустранни разговори. Възосновата на нашият опит и това, което ни казват страните членки, трябва да преразгледаме въпроса с закупуването на оборудване. За първи път, както казах, прилагаме нов, нова процедура. Този вид услуги, този вид оборудване, например, съдовете на, исландският, на, исландският, на исландската брегова охрана. Исландското правителство ни казва, че ни ги предоставя, а агенцията ще реши как да ги използва. Това е нещо като пилотен проект за използване на услуги от страна на агенцията, които се предоставят от други страни. Другата възможност е на частна фирма, която ни предоставя възможност за въздушно наблюдение – от тях получаваме подобен, подобен, подобен капацитет, подобни услуги вече от няколко години. Тоест, аз не мога да ви кажа още сега какво се предлага за купуването на оборудване. Имаме, ще имаме различни възможности в зависимост от резултатът от годишните двустранни разговори с страните членки. И оттам ще проистичат и бюджетните последици. А сега за насоките. Много добре знаем решението на съда за тези насоки. И е, въпреки, е, че то ще е, няма да бъде в сила, то трябва да се прилага, докато не бъде заменено с друго. Става дума за управлението на морските операции. То става възоснова на същите, същите принципи, каквито са заложени в този, тези анулирани насоки – ние не сме търсили активни, активно не сме търсили контакти с комисията, за да се съветваме как да разрешим този проблем. Знаете как бяха създадени тези насоки и колко труден и продължителен беше този процес. Въпросът на Франциско Келер за анализа на риска. Не, не ме разбирайте погрешно фърлям просто един поглед назад за, към процентите в миналото. Не знаем какво ще бъде в бъдеще, но имаме нужда от някаква основа, на която да стъпим, за да планираме бъдещата си работа. И основното е, че морските операции по търсене и спасяване не са някакво изключение. Те са даденост, от която тръгваме абсолютно необходимо е а, да ги планираме предварително. И не трябва да забравяме, че тук имаме две различни части. Ако почнете да разговаряте с юристи, те надълго и на широко ще ви обяснат какви са правните страни на операциите по търсене и спасяване по море. Ние знаем всичко това. Тъй като аз съм човек, който на практика а, изпълнява тези задачи, от моя гледна точка няма никакво значение задълженията ми дали са разписани в международното право или в общностното право. Става дума все за същите задачи, които аз трябва да изпълнявам. Как информираме за нашата дейност, като активно информираме Центъра за морски операции – с какви ефективи разполагаме, къде са разположените, и някои нови възможности, като позициониращата система ни дава възможност да оперираме по-ефективно. Защото когато се налагат нашите операции, кога... пак ще повторя, че тогава Центъра по координиране на операциите по море поема цялата работа и а, това е команден е, център, към който протича цялата информация. Ние правим всичко, което е по силите ни, за да може този преход е, да бъде безпроблемен. Анализът на рискът и промените в зависимост от сезона. Нашият опит до сега показва, особено опитът ни в централната част на Средиземно море, че започва от октомври от октомври нататък е, едно затишие. Но понякога условията са, в морето са толкова трудни, че хората изобщо не смеят да тръгнат по море. Това се отразява на интензитета на нашите операции, разбира се. Къде, е, къде водим спасените? Това зависи от националните власти. Компетентните национални власти ни казват какво да, да сторим с тях. Миналата година, както казах, че около 60 000 души бяха спасени. чрез дейността координирана от Италианския център. Като по принцип те се изпращат на остров Лампедуза първо и оттам нататък се разпращат другаде. Ние не знаем каква е процедурата от там нататък. Това е в правомощията на страната членка. Това мога да отговоря на този въпрос. Сега за бреговата охрана и нейните органи. Те са така, наш ключов партньор. И защото а, границите, морските граници по правило, по правило се контролират от бреговата охрана. Очевидно, тяхна е задачата да контролират морските граници на съответните страни. На въпросите, които се отдасят до бюджета, не, мисля, че много добре знаете измененията, направени за две, в бюджета в 2013 година, въпросите свързани с Шенген, и несигурността, която все още съществува по отношение на този бюджет и поради която несигурност не можем ефективно да планираме нашата бъдеща дейност все още. Сега, докладът на съвета на Европа за либийския случай е въпрос, който много добре познаваме, извлекли, извлекли сме си съответната поука – и а, е, е, когато ставаше дума за Либия, трябваше оперативната а, е, зона да бъде много близо около Лампедуза, защото без това ставаше дума за фронтова зона. И това беше фактически една зона, в която ние нямахме възможност да действаме, да провеждаме операции. Сега въпросът за Фронтекс и меморандума за разбирателство с Турция и събитията на 6 септември край турският бряг. Няма да навлизам в подробности по този въпрос, но ще спомена два много важни въпроса. Първо, всеки, който се намира в района, е длъжен да окаже помощ на пострадалите. Не става, няма значение дали е държавен орган, дали е военен кораб, или, частна, или частен съд, всеки е длъжен да окаже помощ на онези, които се намират в беда, на бедстващите. И още нещо с връзка с събитията на 6 септември. Турските а, власти а, ръководиха работата във връзка с този епизод, който се случи на около 60 метра от турския бряг. Те са предложили помощ но координационният център в Турция трябва да реши дали се нуждаят от подобна помощ и те са отказали нашето съд, оказали съдействие. Значи от една страна има задължението всеки да помогне с каквото може, от друга страна се предлага помощ, която в случая е отказана. За резервът за 4,4 милиона и 900 хиляди става дума. Всичко това е свързано с това, че центъра на тежестта се пренася от сухоземните към морските граници. И особено трудно е положението на морските граници между Турция и Гърция. Там вече сме разположили определени ефективи, които прехвърляме от сухоземните граници към морските в този район, но това, което е направено все още не е достатъчно и до края на годината, трябва да кажа, 86% от средствата, с които разполагаме, вече са предвидени, предвидени кредити и трябва да намерим нови средства, за да финансираме а, операциите за патрулиране на морските граници. И още нещо, което е довод в защита на казаното, и господин Детема от комисията го спомена, това е положението в Сирия. А, но обаче тези въпроси са свързани. И накрая, въпросът за бреговата охрана. Споменах за функциите на бреговата охрана. Това е малко по-различно от това, което ви обсъждате. Европейска брегова охрана. Аз говоря за това, че всички, които действат в тази област, трябва да имат координирани операции. Значи, не говоря за създаване на някакъв национален орган – Говоря за координиране на съществуващите възмо... оперативни възможности. Бях попитан дали ефективите, които използваме в морските операции, дали те не са достатъчно добре опери... оборудвани. Не е това проблема. По принцип, съдовете, които използваме, те са много добре екипирани. Имаме изчерпателни списъци на това, което е необходимо за тези съдове и те са оборудвани а, е, са изцяло съгласно тези изисквания. Например, в, в морският, в района между Турция и Гърция много внимателно се следи какво става и това е част от а, е, хармонизацията, която се опитваме да извършим, като еднаквим изискванията. Надявам се, че съм успял да отговоря на е, повечето въпроси. Благодаря още един път, че ми се даде тази възможност. Благодаря, господин Лайтинен. Благодарим за усилията, които положихте, за да отговорите много точно на всички въпроси и коментари, които бяха направени. Госпожа Келер, господин Филидис искат да направя допълнителни коментари, но моля ви да бъдете кратки, защото а, трябва да започне заседанието на координаторите. Госпожа Келер първо има думата. Благодаря ви много. Два допълнителни кратки въпроса. Вие казахте, че изменението за бюджета е за 2013. Ние имаме само за 2012 дали изменението е, е грешно, не можете ли да използвате тези средства през тази година и това изменение се окаже невалидно. Това е малко объркващо, бихте ли изяснили? За коя година искате повече пари? По същата тема. Казахте, че се нуждаете а, от повече пари, тъй като нещата се проместят а, от а, сухоземните граници към морските и сега използването на, на средства за затваряне на пътните е, граници, това ще създаде допълнителен проблем. Господин Дафилидис. Струва ми се, че не получих отговор на въпроса дали извършват прихващане в морето. И съвсем накратко споразумението а, за сътрудничество Yes, uh, thanks. Very brief question. I ask, what is the ultimate responsibility? And... Господин Мюлдер, аз не получих също отговор на въпроса. Когато хората бъдат спасени, какво точно им се случва? Господин Папа Николао, господин Лайтинен, мисля, че имаше а, недоразумение. Аз а, говорих за инцидент от 26 септември а не от 6 септември. Може би имате предвид е, инцидента, който беше свързан е, с опит е, за спасяване на 15 метра от бреговата охрана на Турция. Не, това не е инцидента, за който говорих, а, а когато а, имаше патрул от а, Словения и Фронтекс, ако можете да поясните този втори инцидент. А, госпожа Ернста, ще бъда кратка споразумението между Frontex, Frontex и АЗО. Господин Лайтенен, имате втора възможност. Благодаря ви много. Надявам се, че ще имам повече възможности, не само тази втора възможност. Измененията към бюджета имах предвид. предварителният бюджет за 2013. Има два резерва, по които гласуваме. Един милион, за който говорим, другият се отнася 75% от оперативните разходи на цялата агенция, свързани с Шенген. Едва ли трябва да казвам какво означава за агенцията, когато нямаме яснота дали ще получим 25% от оперативните разходи или 100%. Благодаря за коментарите, че бяха отхвърлени тези изменения в Комисията по бюджетите. Не бях информиран за това, но това е добра новина. Прихващане в морето. Като правило, не се извършва други прихващания, освен такива свързани с издирване и спасяване и придружаване на спасените лица до безопасно място, където могат да слязат на сушата. Що се отнася за отблъскването, това вече не е така излишно, изрично е, е посочено, че подобно нещо е неприемливо. Чия е крайната отговорност? Аз се опитах а, да избегна създаването на впечатлението, че бягам от отговорност. Затова казах, че юристите имат свое становище, практиците имат свое становище, но крайната отговорност е съвършено ясна тя се отнася до компетентните органи на държавата членка, която взема съответните решения. Това се отнася за граничния контрол, за съвместните операции под координиращата функция на Frontex. Същото се отнася и за операциите по море за спасяване. Ние искаме да се стимулира прилагането на най-добрите примери, при този тип операции. И инцидента от 26 септември не мога да ви а, дам а, детайли, но знаем за какво става дума. Един кораб, а, участващ в а, съвместна операция на Фронтекс, Frontex, се е сблъскал с а, кораб на бреговата охрана на Турция. Имало спор за това къде точно минава границата. За работното споразумение между Frontex и ЕАЗО. Преди един месец участвах в управителния съвет на тяхното заседание. Моят колега на 26 септември участва на разменния начала в заседанието на нашия управителен съвет и тогава подписахме работното споразумение, но не сме започнали от нулата. Фронтекс е помагал на ЕАСО многократно в административно, процедурно отношение. Свършихме много работа по отношение на анализа на риска, особено когато говорим за мерките за изграждане на капацитет в Гърция и по какъв начин да се развива сътрудничеството. Обмен на информация, обучение, оперативни дейности и особено подобряване на качеството на а, скрининга. Това са области, в които работим добре съвместно. Когато говорим за анализ на риска, ЕАСО имат повече опит в страните по происход, докато ние знаем по-скоро какви са правилата, отнасящи се до различните граници. След като се объединят тези две типа информация, мисля, че се получава по-голяма яснота за ситуацията. Скрининга това е нещо като клирингова къща. Приемат се там иммигрантите, обработват се, ако те могат да бъдат, имат право на убежище, се прилага процедурата за убежището, иначе те се връщат обратно. Благодаря ви, господин Лайтинен. Благодаря за това, че отговорихте на притесненията, изразени от членовете на нашата парламентарна комисия. И това е за сега. Надявам се, че ще се реши въпроса с изменението, което беше прието миналата седмица а, относно бюджета на Frontex. Благодаря ви а, за презентацията, за това, което вършите. Искам да кажа, че след няколко минути ще започне заседанието при закрити врата на координаторите. Онези, които нямат право да участват в това заседание, моля да напуснат залата.